Good morning, ladies and gentlemen. Доброто, дами и господа. Започваме нашето заседание на Комисията по бюджетен контрол. А, някой, има, някой ще протестира ли срещу така предложения дневен ред? Така случай го приемаме. Имаме и превод. Нямаме и съобщения. Така че преминаваме направо към а, точка трета от нашия дневен ред ФСВД и освобождаване на отговорност на Европейската служба за външна дейност за 2016 година. Имаме и представител на Сметната палата, господин Русо заместник председателят госпожа Могерини. трудно беше да съчетаеме всичко, но всичко стана и а, имаме и докладчик, който е италянец. Всички са италянци всъщност. След това ще дадем думата на депутатите за коментари, въпроси. Разполагаме с 90 минути, т.е. времето за един футболен матч, но при, при всички случаи, който иска да вкарва гол, трябва да го прави бързо, за да може всички да вземат думата. И сега може би да дам думата на господин Русо, който е член на Сметната палата. Благодаря, господин председател, господин докладчик, дами и господа. Госпожо заместник председател, за мен е удоволствие да съм тук и да представя глава 10 от, нашата, от нашият доклад относно разходите на Европейската служба за външна дейност. А, като, като, като цяло а, разходите са а, добри, балансирани и е, няма големи грешки. 100, транс, 100 транзакции бяха анализирани от общият брой дейности на Европейската служба. А, е, слабостите, които констатирахме, са съпоставими с тези от 2015 година е, и са свързани с е, някои процедури, свързани с обществените поръчки, не, е, липса на документи и не спазване на някои срокове. Имам през 2013 година направихме две препоръки на Европейската служба. Ставаше дума за препоръка, свързана с обществените поръчки и с, с семейните надбавки. И тези препоръки бяха взети предвид и са изпълнени в за 2016 година. Тази година нямаме специални препоръки към службата, както в процеса на освобождаване от отговорност ние направихме проверка на задължението да се съкратат работните места с 5%. Евро, Европейската служба изпълнява поетите ангажименти и въпреки, че и поради това, че тази, този ангажимент започна да се изпълнява с една година по-късно от предвиденото. Целта ще бъде постигната през 2018 година, колкото до е, сградите. Е, сградата, която е на разположение на делегациите, отговаря на нуждите, но понякога се, а, няма достатъчно а, съпоставка между а, стойността и начина по който се използват а, сградите. Това е госпожа Могерини. For... Благодаря ви, господин председател. НДП бих искал а, да се извиня за това, че пропуснах първоначално предвидената ни заседание вчера. Извинете, миналата в Страсбург станах жертва на сезонния грип, както мнозина от а, нас, но а, се радвам, че ви се съгласихте с мен да отложим заседанието, за да може да обсъдим годишният доклад на Сметната палата, като за мен е много важна част от функционирането на проекта с обща външна дейност. Не, напред бих искал да благодаря на вас, господин председател, и на вас, господин докладчик от Сметната палата. Благодаря ви за работа, свършена от вас през последните седмици и месеци. Бих искал също да, да обсъдим как може нашата служба да стане по-ефикасна. За трети път се обръщам към вас в тази своя роля и през последните три години ролята на Европейската служба за външна дейност значително се засили. Това изисква от нас постоянни усилия за приспособяване към впечатляващото развитие на службата. Очевидно е, че от Европейския съюз се изисква все по- и по-често да играе ролята на важен участник в международните събития. Длъжни сме да играем, да поемем отговорността си в все, все по-тежки условия. Изправени сме пред все по-големи предизвикателства и ежедневно се обещавам от нуждата да действаме по-решително не само в региона близо до Европейския съюз, но и по света като цяло има и много сериозни предизвикателства на равнището на самия Европейски съюз, като миграцията, например. Преди три години миграцията изобщо не беше е, част от мандата на Европейската служба за външна дейност, а сега европейската политика в областта на миграцията в силна степен зависи от е, външната ни дейност, е, съвместно сътрудничество с ООН, е с Върховния комисаря за беженците и в голяма степен политиката на миграция зависи от нашата дейност, от външните ни доверителни фондове, от а, мирните ни и военни операции, сътрудничеството с Африканския съюз и ООН и всички си споразумения, които сме сключили с партньорите ни по света, в, с Афганистан и други страни от а, Азия и региона на Близкия изток, без въобще да споменавам Африка. Това само няколко примери за засилването на дейността ни през последните три години. Засилва се и видимостта ни извън Съюза. Превръщаме се в отправна точка не само за региона около Европейския съюз, но и чак до Латинска Америка, Африка и Антарктика. Знаете, че един от приоритетите ни като Европейски съюз е оцеляването на многостранната международна система, олицетворявана от ООН. Ако погледнете обаче семейството на ООН, то все повече и повече е защита на нас за редица причини от побърцането изменението в климата през борбата за правата на човека до миропасващите мисии. Господин Готереш, генерален секретар на ООН, има много натоварен мандат и знае, че може да разчита при нас, на нас във всички случаи. Знаете колко важна е ролята ни като пазители на споразумението за ядрената програма на Иран. Знаете е, колко тясно работим с партньорите ни от Близко източната четворка за гарантиране на мирните преговори с... в Близкия изток. И се радвам, че успях да посрещна господин Абас и господин Таняхо тук на, в Брюксел през последните две седмици. Помислете си ролята ни в мирния процес, процес в Сирия, сътрудничеството ни с сирийците в страната и извън тях, или пък ролята ни в Ирак, където наскоро започнахме мисия за обучаване на полицейските служби в ключов момент. Ще вложим дейността си по тази мисия с среща след няколко седмици в Ковейт. Мога да продължа да изреждам примерите от Нова Зеландия до Чили, Канада, Япония, в отношението на всички тези страни ние играем уникална роля. Може да убеждаваме останали световни сили, разполагаме с доверието на партньорите си, много сме активни по отношение на хуманитарната помощ и всичко това, разбира се, се дължи на общо европейските ни ценности. Бих искал също така да подчертая и очевидното. Все по-важни ставаме и в рамките на европейският континент и сътрудничеството ни с партньорите ни, които не са членове на Европейския съюз, но са европейци. На първо място ние сме много важен е, много важен фактор за страните от източното партньорство. Всички те ми казват нееднократно, че искат да си трънчат по-активно с нас, е, да имат по-активен търговски и политически обмен. Очевидно, че се засилва и ролята ни за Балканите, тъй като всяка една от шесте страни партньорки в региона се стреми към постигане на политическите реформи по пътя към Европа европейско членство и както нееднократно сме повтаряли, 6 месеца на българското председателство може да се окаже ключов момента в определеното от тяхното европейско бъдеще. Важно ще бъде от економическа и от политическа гледна точка. А по отношение на Европейския парламент, убеждавам се все повече и повече, че членовете на Европейския парламент си дава сметка за възможностите, които се откриват пред Европейския съюз да използва или да се възползва от влияние ежедневието си международно отношение. Често ми казвате, че колко много нови възможности има, че има нови предизвикателства, че има празноти, празни места, които можем да заемем като сила за миротворчество и развитие. И не по случайност, всяко едно от получванията на Евробарометър показва, че европейците подкрепят голямо мнозинство засилването на външната дейност на Европейския съюз. Нашите граждани си дават сметка, че в това отношение Европейския съюз може да постигне много повече от всяка една отделна държава членка. Така че има все по-засилено очакване за засилване на нашата дейност във външно измерение. И запазването на мира и благодействието от нашите граждани зависи от запазването на мира по границите ни, както се убедихме през последните 2-3 години, било то в областта на борбата с тероризма, управлението на миграционните потоци или външенската криза. Непрестанно се убеждаваме за взаимосвързаността на външните и вътрешните аспекти на тези проблеми. И така стигаме до съществената точка в дневния ред за днес, но предполагам, че като членове на Европейския парламент вие се вълнувате не само от счетоводните отчети, но и от общия политически контекст, в който работят нашите експерти от е, Европейската служба за външна дейност. За да може да изпълняваме изцяло функциите си, имаме нужда от пълен наред в структурата на нашата е, служба, включително и от финансова гледна точка. Както казах и миналата година, за да може да работим адекватно, имаме нужда от адекватно финансиране. Знам, че не е това темата на днешната дискусия, но нека да не забравяме тези наси потребности при обсъждането на новата многодишна финансова рамка. Засилват се очакванията, засилват се предизвикателствата, а се намаляват финансовите средства, трябва да обезпечим финансово областите, които са най-важни с нашите граждани. От друга страна, сме длъжни да бъдем напълно финансово подотчетни и прозрачни в ежедневната си дейност. Трябва да гарантираме последователност и се придържаме към най-високи стандарти, защото и в областта на външната дейност авторитетът и е, отговорността и отчетността и от финансова гледна точка и прозрачността от, от финансова гледна точка е единствената възможна основа за добро сътрудничество с нашите партньори от които очакваме същото отчетност, прозрачност и надежно бюджетно поведение. Така че това е част от съществената ни дейност, а не само от оперативното управление на службата. Ако искаме да запазим репутацията си и пред европейските граждани, и пред външните си партньори, за мен лично поне е много важно да сме 100% подотчетни и прозрачни в ежедневната си дейност. Затова се радвам тази възможност да обсъдим заедно как можем допълнително да подобрим методите си на функциониране. За мен процедурата не е толкова процедура на преглед или на контрол, както стана ясно и компетентни член на сметната палата, няма някакви сериозни проблеми. Служителите на моята служба са отговорили на всички зададени в писмен вид въпроси. Те са тук с мен днес, за да отговорят на всички по-технически въпроси, на които аз може би няма да съм състояние да отговоря. За мен, като казах, това не е толкова процес на проверка, колкото възможност да изслушам вашите предложения и вашето мнение за това как може да се подобри функционирането на нашата служба, как може по-добре да използваме наличните средства и как може по-добре да управляваме и ръководим службата да всички споделяме едни и същи цели. Искаме също да завършни дейности да постигне възможно най-добри резултати чрез възможно най-успешен метод на управление. Както и предишните години, за мен това е възможно да се получим от постигнатото, от натрупаният опит и от вашите препоръки, за да подобрим работата си. Някои мерки изискват повече време. Знаете, че промяната на курса на кораба зависи от това колко голям е самият кораб но е много важно да поемем по верния курс и да видим движение в правилната посока. Това е най-важното за мен днес. Да се уверим, че нужните промени са започнали и че се движим в правилната посока. И в някои области, от които ще спомена една или две, ще трябва да ускорим работата си и ще поискам подкрепата на Европейския парламент да ми помогне в работата останалите институции. Има и други области, в които е възможна промяна в краткосрочен план. И ще ви дам конкретен пример за нещо, което подобрихме от последният обмен на мнение с вас миналата година, за което аз лично много се радвам и с което много се гордея. Европейският омбудсман с пълно право постави въпроса за възнаграждението на стажантите ни. Работя с тях, е, виждам се с тези хора ежедневно. Това са млади европейци, които допринасят за ежедневната ни дейност с е, голяма отдаденост, е, с голямо желание и с много добри познания и да бъдат тези хора, тези млади хора добре възнаградени, би било съвсем естествено. Сторихме го чрез възможност те да, да се добият с стипендии, съгласно препоръките на омбусмана. Направихме го, последвахме нените препоръки и то незабавно и мога да ви че всеки път, когато имаме такава възможност да постигне промяната веднага, ще го направим, може да разчитате на мен. Всеки път ще променяме каквото може да се промени бързо и решително, а по по-дългосрочните промени ще започнем да ги извършваме възможно най-бързо и по възможно най-последователен начин. Въпросът за стипендиите за стъжаните показва колко е важен контролът на бюджетните органи, за да подобрим атмосферата на работа в службата, за което ви благодаря. Споменава, споменах въпроса за работната среда, защото за мен тя е особено важна в службата за външна дейност. Ако човек не е достатъчно решителен, ако не е достатъчно отдаден на работата си, много трудно можем да се справим с предизвикателството, с мотивацията на служителите ни, но и с а, а, кратките срокове и натоварната работа, която е свързана с външната дейност сама по себе си. Благодаря на господин Пьетро Русо, членът на Сметната палата, не само за присъствието му днес тук и за думите му, но и за годишният доклад на Сметната палата за 2016 година. Той доказва, че гръбнището е, на материални грешки за СВД е далеч под 2%. Е, процента, които са допустими. И Европейската служба за външна дейност и нашите годишни отчети са одобрени без резерви от Европейския парламент през последната процедура да бъде постигна въпроса за договорите, за срочните договори за делегациите. Това е много сериозен въпрос за нас. Някои от вас имат опит в това отношение. Не бива да забравяме, че делегациите ни не винаги работят в страни и на пазари, които работят съгласно европейските стандарти, което сама по себе си е проблем. Не винаги можем да се придържаме към собствените си стандарти за обществените поръчки, което значи, че ще се откажем от нашите стандарти, но това, но това са предизвикателството трябва да сме наясни. Едно е човек да работи в страна на Европейския съюз, друго е в съвсем различни държави, със съвсем различна структура на пазара. Затова непрестанно обучаваме служителите си, излизаме с ръководни насоки и упростяваме процедурите там, където това е възможно. Даваме си сметка за предизвикателствата, искаме да ги преодолеем. Мрежата ни в момента разполага с над 140 делегации, което е прави уникално на световно равнище. Тя е от съществено значение за външната ни дейност, но става се по-важна и за други области на европейската политика. Затова е толкова важно да запазим и дори допълнително да разработим тази е, мрежа от а, е, делегации. И знам, че много от вас и от колегите ви, които имат а, е, нужда да пътуват на посещения в рамките на правителната ви но се срещат с представителите на нашите делегации, често дори разчитат на тях, за да организират срещи с представители на място в рамките на съответните им правомощия. Така че, разбира се, запазването на тази мрежа има и бюджетни последици, както въжи за дипломатическите служби на всяка една държава. Настоящият ни бюджет от 830 милиона евро е доста скромен бюджет, като имате предвид какво вършат нашите 7000 служители за функционирането на тази мрежа, като, както вече казах, тяхната дейност непрестанно се разширява. Включва се економическата дипломация, съпъстване на европейските инвеститори, и предприемачи по целия свят. Въпроси свързани с борбата с тероризма, миграцията, културната дипломация. Ежедневно се появяват нови дейности, нови хоризонти, по които се очаква европейска външна дейност и от европейците, и от партньорите ни. Ще ви дам два примера от ежедневната ми работа. Вчера се срещнах с генералния директор на ЮНЕСКО и заедно обсъдихме как можем на място да подкрепим част от а, тяхните дейности за опазване на културното наследство включително и е, това да не попаднат е, артефакти на културното наследство като метод за финансиране на туристични организации. Предишният ден пък се срещнах с изпълнителните директори на водещите дружества в областта на космическите изследвания на Европейския съюз и те поискаха в нашите делегации да им помогнат да се конкретно способни световно равнище в много сложният контекст на протекционизъм. Всичко това изисква от нас доверие, присъствие на място и често го правим с доста малки делегации, с доста ограничен бюджет и брой слушатели друг елемент, свързан с делегацията, който от мен също е от съществено значение. Знам, че го обсъдихме миналата година и че мога да разчитам на вас. Става дума за безопасността и сигурността на нашите служители по целия свят. Това винаги ни вълнува. Направихме всичко възможно, за да използваме възможно най-разумно пакетът за подобряване мерките за сигурност за 2016 година, за което ви благодаря. Допълнителните средства, които ни бяха отпуснати, назначихме 24 служители по охраната, като общо в момента имаме 58 такива. Също така подобрихме ключовата инфраструктура, започнахме и обществена поръчка за допълнителни бронирани автомобили, а няма нужда да ви споменавам, че положението със сигурността по много части на света се влушава и трябва да гарантираме, е, че служителите ни, които са много отдадени и работят с огромно желание, получават възможно най-високо равнище на закрила, за което ви благодаря. За нас е много важно да присъстваме на място и на най- несигурните места по света. И членовете на нашите делегации често са принудени да работят при много тежки условия и те заслужават нашата подкрепа. Те може би са далеч от Европа, може би работят в много опасни места, но те работят за нас, за мира и благоденствието на нашите граждани и затова ние сме длъжни да се погрижим за тяхната сигурност с нужните средства. Ставаме се повършен партньор по цял свят и все повече се засилва нуждата ние да сме на място, да се виждаме. И знам, че от в това отношение Европейски парламент нееднократно е настоявал за повече видимост на дейността на Европейския съюз на място, което често трябва да е на място в пряки взаимоотношения с нашите партньори. Живеем също така в епохата на цифровата дипломация и е много важно за всички ви, както и за мен самата, да сме постоянна на връзка с партньорите ни по всякакъв вид, с всички модерни средства за комуникация, като WhatsApp, например, но в някои случаи не могат могат да бъдат пренебрегнати срещите лице в лице когато се говорят по-чувствителни въпроси, или за да си дадете сметка на място колко е тежко коментарното положение. Човек трябва да е на място, за да си даде сметка. Защо трябва да пътуваме много често, както всяка друга дипломатическа служба по света? както и вие самите, тъй като членовете на Европейския парламент все повече и повече пътуват по целия свят, което пък аз високо ценя, защото смятам, че парламентарната дипломация е важен инструмент във външната дейност на Европейския съюз, която допълва работата на другите институции. Ето защо за мен от съществено значение е да се придържаме към най-високите стандарти за прозрачност и ефикасност и е да до минимум на разходите при осъществяване на мисии, като все пак трябва да има такива мисии. Засилват се очакванията за от външната дейност. Едновременно с това се очаква, съвет изисква от нас да намалим броя на служителите си за е 5%. Приключихме с този процес миналата година. Това беше одобрено от Сметната палата. Също така установихме, осъществихме всички съкрещения на щата ни. Сега се предвижда прехвърляне на 20 от централата ни към делегациите за всяка година за едните 3 години. Това е предвидено като перо в бюджета ни за 2018 година, с което благодаря на Европейския парламент, трябва да опустим дейността си тук в Бруксел и да засилим присъствието си извън Европа. Също така продължаваме да работим за включването на специалните представители на Европейския съюз в дейността на Европейската служба за външна дейност. Знам, че това е тема, която много ви вълнува. Тя беше засегната и в проекта за коригиращ писмото проекта за коригиращ бюджет за миналата година. Включихме специални представители за Афганистан в нашите служба и се надявам, че парламент ще ни помогне да убеди съвета, че трябва да се продължи с тази важна инициатива. Знаете, че това не е лесна задача, но споделяме една съща позиция. Много важна тема, по която работим е опита за постигане на равновесие по отношение на половете, на националният происход на нашите специалисти в службата. За мен това е много важно, защото колкото повече разнообразие има в службата, толкова по-ефикасна е и външната ни дейност. Различни са гледните ни точки, поръчки. И от самото начало гледаме различно на нещата, което е много важно. Всъщност това е преимущество, с което не разполага националните дипломатически служби. Това е добавената стойност на Европейската дипломатическа служба. Европейската служба външна вече е постигнала равновесието на равнично цялата служба, но има все още дисбаланси в определени категории на служителите, включително и на ръководството на ръководството, защото 46% бяха представителите националните експерти, сега са 43%, Тоест има подобрение, но смятам, че има поле за развитие и то с ускоряване на процеса на подобрение. А от гледна точка на централата, там пък дисбаланса е в обратна посока. Тоест в системата като цяло има равнобаланса, но има разминаване между ръководителите на делегации и ръководните постове тук а, в централата. това приключвам. Съжалявам, че малко по-дълго говорих, но исках да бъде възможно най-изчерпателна. Поискахме от генералния секретар да състави две работни групи. Едната, която се занимава с въпроса за равните шансове за половете, другата е свързана с кариерното развитие. Първата взе своите заключения през юли миналата година и службите работят за подобряване там, където е възможно. Над 100 служителя участваха в работата на тази работна група. Беше много отворен процес и разбира сме на ваше разположение, в частност генералния секретар, за да ви представи различните мерки, които се прилагат в момента. В заключение, пак повтарям, днешният а, ни разговор не е свързан само с бюджета, но е свързан с засилването на външното присъствие на Европейския съюз. Затова си позволих да си кажа малко по-надълго, но нямаме често възможност да, да се срещаме с вас тук в рамките на тази комисия и затова се възползвах от тази възможност да ви представя по-общият контекст, в който работим. Ако искаме да отговорим на очакването на нашите граждани и на външните ни партньори в този конкретен исторически момент, Европейската служба, служба за външна дейност трябва да работи възможно най-ефикасно, трябва да разполага с нужните средства за това. би винаги сте ни подкрепили в изпълнението на задачите ни и се надявам да продължаваме да считаме на вашата подкрепа в този период на засилващи се предизвикателства и очаквания от Европейския съюз. Носим отговорността да бъдем надежден и предвидим партньора в този хаотичен свят и за целта да трябва всички европейски институции да работят заедно, като всеки разбира се запази своите специфични правомощия и ще работим всички заедно като екип. И знам, че Европейския парламент споделя моето мнение. Още веднъж извинявам, че малко по-дълго се изказах, но казахте, че разполагам е същото време. Благодаря ви. Thank you very much for this presentation. And... Благодаря ви. Както знаете, че в този комитет има репутацията на хора, които са маняци и които не искат да се харчат пари, но ако ни обясните как и защо се харчат тези пари, то тогава ние сме готови да подкрепим. Господин Вали сега има думата. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря най-вече на върховния представител за нейното изложение и за отговорите във въпросника. Изяснени бяха много интересни въпроси, беше даден отговор и на въпроси, върху които ще се концентрираме в дебата. Благодаря и на господин Русо от Сметната палата за неговия доклад и поднесената информация. В тези несигурни времена – в света ни е необходима Европейска служба за външна дейност, която е силен партньор и която защитава демократичните принципи и хуманните ценности. Затова процедурата по освобождаване от отговорност не трябва да се ограничава върху административни въпроси, а трябва да признае добавената стойност от дейността на СВД през 2016 година. Това се отнася за защитата на правата на човека, за теми като е, миграция, борба с трафика на хора и е, търговията с наркотици. Що се отнася до ефективността, има положително развитие в СВД като световен актьор, обаче има някои слабости във връзка с а, някои теми. Нека да започнем с а, м, конкурсите. Има известни трудности там. В отговорите се посочва, че се предвиждат курсове за обучение, за да се реши проблема и също така по-добър контрол върху практиките, върху стажовете. Аз бих искал да получа малко повече информация за това какво сте направили за подобряване на ситуацията. След това за документацията необходими са добри практики за избягване на нередности и грешки, най-вече в трудни ситуации. Знаем, че може да съществува риск от измами и е, злоупотреба с парични средства. За това трябва да имат достатъчна прозрачност за работата на делегациите. Освен това, искам оценка на актуалното състояние за контролните процедури по отношение на документите, които се представят от делегациите. В миналото имаше трудности в тази връзка. След това за разходите за седалищата. Повече от 40% от разходите на делегациите са свързани с градния фонд. Това са високи разходи. Във вашите отговори посочвате, че искате да ангажирате инженери и архитекти за подобряване на тази ситуация. Но как можем да контролираме сключените до сега договори, дали наистина са сключени по пазарни цени? най-вече там, където не е толкова лесно да се установят тези пазарни цени. Дали сте извършили проучване, възможно ли е тези договори да се предоговорят, за да се избегне европейските институции да изразходват повече средства от необходимото. Генерална дирекция ЕКО трябва да предприеме мерки за снижаване на разходите по сградите така че да се економиса средства. Вашият бюджет беше упростен, така че сега разходите за сгради и делегации могат да се финансират от един бюджетен ред за СВД. Какво предвиждате в бъдеще за един по-достъпен и по-прозрачен бюджет? Що се отнася до стажантите, съгласно препоръката на омбудсмана, тези стажанти не получават възнаграждение. Сега се предвиждат дневни за тях. Разбира се, всички ние смятаме, че е по-добре те да получават някакво възнаграждение. И е, след това това, което казахте за мерките, които са взети след е, препоръките на омбудсмана и парламента, след това разходите за командировки. Наистина това е най-деликатната тема изобщо. В вестниците, в пресата непрекъснато се съобщава за разходите по командировките на върховния представител. Разбира се, разходите са много важно нещо, което ще бъде засегнато и от другите колеги, но Всъщност тези публикации в медиите са деликатната тема. До сега разходите за първите пътувания от 2016 година са публикувани. Затова аз ви моля да продължите да публикувате тези разходи, за да се гарантира прозрачност, да се представя точна информация и най-вече да се мотивира необходимостта от такива пътувания и командировки. Сега искам да помоля върховния представител на, за отговор на моите въпроси. Разбира се и колегите също ще направят изказвания. Имаме още 45 минути и смятам, че трябва да дадем възможност и на другите колеги от другите политически групи да зададат въпроси. Uh, uh, По някои от въпросите ще, пом... ще помоля и Джан Марко да, да отговори. И понеже всички сме италианци, ще продължа на английски, за да не се чувстваме в италианския парламент. На важни административни въпроси, за това сме тук да ги обсъдиме. Но смятам, че е важно да разбереме за какво въобще е, провеждаме това упражнение. Благодаря ви за това. Благодаря ви за това, че подчертахте работата, която извършваме в областта на човешките права, защитата на човешките права, миграцията. Не винаги е лесно да а, е, насочим вниманието към това. На някои от въпроси ще отговори генералния директор. Тя ще даде и повече подробности и по-специално, що се отнася до обществените поръчки, документите, сградния фонд. Макар, че и аз а, искам да кажа някои а, неща по тези томи. Сега, сграда, сградния фонд. Това е проблем, който трябва да се обсъжда не само в е, СВД. Е От една страна, ние трябва да бъдем скромни, да няма излишни разходи. От друга страна, трябва да представяме по някакъв начин Европейският съюз, т.е. ние приемаме и ние сме представители на Европейския съюз. Е, според аз не смятам, разбира се, че това трябва да, да се изразява чрез е, някакъв е, допълнителен, някакъв лукс защото в крайна сметка не това прави, прави престижа ни. Престижа ни идва от това, че ние работиме сериозно и изпълняваме задачите си. Но същевременно трябва да разполагаме с помещения, където да приемаме нашите гости. А, а, има и много възможности, евентуално с други представители, които са готови да споделят помещение и сграден фонд с делегациите на Европейския съюз. Аз по принцип насърчавам подобни начинания, защото от политическа гледна точка това е, е положително. Просто нашите партньори виждат единството в Европейският съюз. Но това понякога има а, и последици, т.е. необходимостта да се преструктурира, модернизира сградния фонд. имаме има а, и необходимост от допълнителни средства за реконструиране и за модернизиране на някои от сградите, като необходимостта те да станат достъпни за хората с увреждания или да станат енергийно ефективни. Това са <clears throat> инвестиции, които трябва да се направят днес с цел бъдещи економии и спестявания. А, понякога има и някои изисквания, които из... трябва да бъдат а, водат до допълнителни финансови разходи, но вие споменахте генерална дирекция ЕКО и други, които ние насърчаваме да се включат по-активно в нашата работа и съответно да бъдат част от нашата служба и същевременно в същата, в същата сграда. Имаме едно табло на състоянието на сградния фонд, но разбира се има още необходимост от допълнителна прозрачност и яснота. Още проблеми, които е споменахте. В момента разполагаме с 180 сгради в света. И както вече споменах, управлението на сградния фонд е тясно свързан с необходимостта от осигуряване на сигурност и безопасност а тук става само дума са не само за делегациите, но включително и за а, а, посолства на държавите членки. Така че са необходими допълнителни инвестиции в охрана, сигурност и така нататък. И още нещо като цяло аз съм по принцип привърженик на а, закупуването вместо а, наемане, вземане под а, наем. Да, това изисква инвестиции, първоначални инвестиции, но по този начин не сме а, зависими от а, повишенията на, на найема и в крайна сметка нещата излизат по-ефтино в дългосрочен план. Аз не съм експерт в областта, има си експерти, но, но, но, но като цяло ми се струва, че това трябва, нашата политика трябва да бъде е, в този смисъл. Това не беше така до сега разполагаме с а, експерти, които управляват нещата по най-ефективния, финансово ефективния възможен начин. Но съм сигурна, че Джан Марко може да даде допълнителни а, подробности по въпроса както и що се отнася до документацията и обществените поръчки. Сега, е, разходите за командировки. Пълна прозрачност. Е, пълна прозрачност, макар и дори това понякога да ни прави малко е, уязвими. Аз е, поисках от нашата служба да направи едно срав... сравнение между разходите, които се извършват от нашата служба и разходите, които се извършват от съответните национални министерства за командировки. И се оказа, че няма подобни, подобни данни. и подобни, подобни данни не се публикуват нито за националните министерства, нито включително и за президент. Но ние публикуваме данните и аз съм привърженик на това. Сега, разбира се, средствата трябва да се разходват еф- ефективно. За мен е ефективното разходване е да избираме най- ефтиният вариант, стига това да дава възможност да постигаме целите си. Ще, ще ви дам един пример. Трябваше да бъда на среща в сутринта в Ковейт и вечерта в Брюксел. Трудно е да се постигне и понякога задълженията изискват човек да бъде практически на едно и също място в едно и също време. Тоест, това води понякога до наистина по-високи разходи. И знаете, че Европейският съюз, за разлика от, национал... от правителствата на националните държави, не разполагат със собствени е, самолети. И, а пък аз аз често пътувам и с а, други комисари и така нататък. Така че често с, разходите се споделят от различните служби. И понякога е по ефтино да се наеме един самолет за всички нас, отколкото да използваме редовните линии. Но при, при всички случаи не това е проблема. Важни са, разбира се, е, приори... да бъдат а, е, а, е, изпълнени задачите съгласно приоритетите, като съще, същевременно се е, прилага принципа на прозрачност. Но необходимо е просто да се обясни понякога, че, че, че е трудно човек да бъде на, на две места едно, в, по едно и също време, а това просто се налага. Аз разбирам а, вашите, да, вашите въпроси и вашата загриженост, тъй като вие също сте длъжни да бъдете а, е, прозрачни и да се отчитате като, а, е, избира, като избранници на европейските граждани. Но нашият е, девиз е да се върши работа, да има прозрачност при е, минимални разходи и е, управление на е, европейските средства, така както човек би управлявал собственият си домашен бюджет. И нещата да са публични, прозрачни. И разбира се, всеки разход да бъде е, е, оправдан, обяснен, защо е направен и така. За мен това е, е от а, значение. Аз си спомням за мисия в... Аз трябваше да посета Азербайджан и Армения. Имаше политическа причина да го направя едновременно в практически в един и същи ден ставаше, става дума за важни наши партньори по линията на източното партньорство. Е, трябваше всичко това да се проведе в рамките на един ден, като еднакво време бъде прекарано в едната и другата страна по политически причини тъй като става дума за страни, които са в конфликт. Там проблема беше не само да се защитат човешките права, не само да се види какво е положението и, а и начина по който се решава конфликта, начина по който ние можем да помогнем за решаването на конфликта. Просто Исках, извинявайте, че така се разпрострях, но исках да дам конкретен а, конкретен а, пример. Така че, мисля, че същевременно е необходимо да имаме подобен дебат и този дебат да бъде наистина прозрачен. Може би Джан Марко. Благодаря за това, че отговорихте така с, на всички въпроси. Мога да изразя мнение, че отделните делегации, които сами могат да вземат решение за сградите, да реализират економии. Благодаря. Благодаря ви, думата господин Де Йонг. Много ви благодаря, господин Брифа. Въпроса. Първият е свързан с сградния фонд, както казахте, еднократно, нееднократно има проблем с с нуждата от пространства за срещи, конферентни зали. Но тъй като разликите са наистина огромни, се питам до каква на хоризонталната група за свободата на там. Убедих се, че в това отношение на човешките права много често се променят лицата, с които трябва да се свързват с службата. Много промени има на тези постове, така че се питам какво се случва там. Ако компетентен по въпрос следващия момент него го няма, не знам как да си го обясни и аз. Благодаря ви, господин Явор има думата от името на Зелените. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Могерин, за посетата днес са тук. Миналата година аз бях а, докладчик по а, доклад за служебната отговорност на връзката с за дейност. Така мисля, се, че още има някои въпроси, на които сме по... все още сме получили ясен отговор дори и тази година. Първо, държа да засегна един много труден въпрос, а именно понякога има доста тънка разлика между економическа дипломация и лобистката дейност която може да, бъде, да се определи като незаконосъобразна дейност. Та, въпросът ми е какви стъпки ме могли да предприемем, за да се гарантира ясно разграничаване между економическа дипломация и лобистката дейност и как може да гарантираме, че съществува тази разлика. Вторият ми въпрос е свързан с бюджетните редове, на които се основава СВД. Знаем, че системата е много сложна, много от бюджетните редове на Польската комисия са извън дейността на служба за външна дейност. Има ли някаква възможност да се упрости структурата на бюджета на службата? Има ли някакъв начин да се предоставя по по-прост и ясен начин на средствата за служба за външна дейност, като всичко се дни в един бюджетен ред, например. В момента не е много трудно да се последи кои средства от кой бюджетен ред идват и как точно се разходват те. Третият ми въпрос е свързан с функционирането на делегациите на службата ви в страни извън Европейския съюз. Те трябва да спазват по всички разпоредби за борба с корупцията и всички изисквания, свързани с обществените поръчки на европейските институции. Но в някои случаи делегациите би следвало да се съобразяват и с местните, не винаги особено прозрачни правила за обществените поръчки или пък им се налага да се впишат в реалността на обществените поръчки в трети страни, където има а, политическа пристрастност или корупция? Как може да се гарантира, а, че се избягва корупцията в такива случаи? Как може да се гарантира до каква степен а, тези делегации могат успешно да осъществяват обществени поръчки, отговарящи на европейските стандарти, европейското законодателство. И последният въпрос беше свързан с Азербайджан, където има подозрения за корупция на европейския служител и на друг служител на Европейския национална дипломатическа служба, като идея, като твърдението е, че е имало неоснователна намеса на азербайджанските политически интереси интереси в европейската политика. Какво може да направи Европейския съюз в такива случаи? Как може да се предотврати за бъдеще появата на подобни случаи? Благодаря ви. Извинявам се, пропуснах докладчика в сянка на, госп... на Ауде. Благодаря. Много ясно показахте във вашето встъпително изказване, че защитавате мултилатерализма. В момента обаче той е силно застрашен от начина по който президент Тръмп действа на международната сцена. Може да се очаква, че при тези обстоятелства държавите членки на Европейския съюз трябва да се координират по-силно във външната политика и искам да попитам как е възможно, въпреки тези обстоятелства, в Генералната асамблея на ООН някои държави членки да гласуват срещу линията на Европейския съюз. Какво искате да предприемете в бъдеще да промените тази или ситуация. Президент е, Тръмп в случая с Израел и Палестина взе едно странно решение. Той обяви Ярусалим за столица и едновременно държавите, които не са съгласни с това, той ги заплаши да спре финансовата им подкрепа. Имате ли спешен план за действие заедно с комисията, за да гарантирате хуманитарните задължения спрямо палестинците да продължат да бъдат изпълнявани и в бъдеще. Същото се отнася и за Куба, където Тръмп се опита да спре политиката на своя предшественик Обама и дори да следва една противоположна на тази политика. Виждаме, че по отношение на Турция, отново има нахлуване в северната част на Сирия противозаконно и то с германско оръжие. Племената там, конкретно може да се каже кюрдите, се бориха успешно срещу ислямска държава. В тази връзка аз не съм чул критично становище от СВД, все още – и искам да попитам, може ли да се очаква СВД да вземе отношение по този въпрос и какви ще бъде въздействието върху данъчния инструмент, с който Европейският съюз в момента подкрепя сирийските бежанци в Турция. По бюджета бяха зададени много въпроси, така че ще бъда кратък. По отношение на международно финансираните проекти, нещата стоят така, че комисията по-скоро приема, че всички организации, участващи в такива проекти, трябва да спазват правилата за допустимост на помощите. Какво трябва да се разбира под това? Как се гарантира това, което Европейския съюз смята за допустимо подпомагане, да се приема и от другите участници в такива международни проекти. По персонала бяха зададени въпроси. Имам само един малък въпрос. Прави ми впечатление, че има много сътрудници, които работят много извънредни часове, но и не взимат отпуска също и искат отпуската да им бъде изплатена. Искам да попитам това случайно ли е или има такава създадена работна култура за това, че работата е по-важна от почивката. Thank you very much. Много ви благодаря. Още четирима колеги са заявили желание да се изкажат. Госпожа, се опитаме да подобряваме политическото положение в рамките на 2-3 минути. Даваме и по 2 минути за изказване. Госпожа Питера. Panie Przewodniczący, е, dziękuję Pani Komisarz, aczkolwiek rzeczywiście możliwość... Dziękuję Ви, господин председател, уважаема госпожо не разполагаме достатъчно време за задълбочен дебат, за който съжалявам. Надявам се да имаме друга възможност да се срещам с вас. Подготвила съм цяла поредица от въпроси, няма да мога да ги задам всичките. Така че ще се опитам да ви кажа накратко кое е най-важното за мен. Първо, политиката за равенство на нея като че не се гледа достатъчно сериозно, въпреки това, което вие самата твърдите. През 2017 година сред 43-мата назначени на постове е, на посланици, едва 12 бяха жени, т.е. едва 28%. Също така ми се струва, че сте създали работна група за равенство на шансовете. Да се питам колко са участниците в тази работна група и колко от членовете на тази работна група са жени. Следващия ми въпрос е свързан с тормоза на жени. 75 са екстремните случаи за 2016 година, след които 23 все още се разклещат. Има ли някаква промяна с, в тенденциите през последните 3 години? Ако да, защо? На какво се дължи тази промяна? И вторият ми въпрос е каква подкрепа предоставяте на жертвите на тормоз? Следващият ми въпрос е свързан с географският дисбаланс при назначенията в делегациите на Европейския съюз в трети страни. Едва 15% от постовете в делегациите са заети от страните от наречените държави членки на Европейския съюз 13. Следващият ми въпрос е свързан с обществените поръчки. Дали те се осъществяват за суми под 60 000 евро, за да не се изпълнят спаз, за да не се избегне за спазването на задължения за обществени поръчки, разходи свързани с организиране на заседания, защо организиранията на, в Брюксел са по-скъпи от тези организирани извън Брюксел. За заседанието в Брюксел срещната цена на от участник е 33 евро, а извън Брюксел 150 евро. С как обяснявате тази тенденция? Следващият ми въпрос. Интересува ли се Европейската служба за външна дейност в проблемите описани в Нью Йорк, т.е. именно проблема с продажбите на оръжие за Саудитска Арабия? Е, питание. В таким разе помине. Добре, в такъв случай последен въпрос обещавам. Ще попусна всичките си останали въпроси. преди... Скоро се върнах от Чили. И в Чили делегацията на ни се стои от само трима дипломати. А в момента се водят много трудни преговори за скучно споразумение върна търговия с Чили. Да питам се, дали тези трима служители не са прекалено малко? Китай е най- големият търговски партньор на Чили. Съединените щати също са много важен търговски партньор на страната. Те имат много голям брой представители на място. Как, какво смятате за този проблем? Извинявам се, че толкова много време ви отнеха, но и аз съм докладчик в сянка и не ми поставих достатъчно време. Time is a problem. It's a limited resource. Времето е много ограничен ресурс. Благодаря ви за въпросите. Госпожа Ая... Добре дошла, госпожо Магерини. Радвам се, че сте оздравяла. понеже нещата се промениха малко преди една година, така, така че беше много интересно да ви чуем сега сега въпросите. Малки, 3 с а, ръководителите на мисии. Обик... Обикновено те са много ефективни и, и, и много бързо са така влезли в крак с нещата, които не отговарят на стандартите по какъв начин може да се подобри професионализма? Тоест, как може да се провери дали даден човек а, просто каква формулировка, някаква формула за всички? Второ. Връзките с другите международни организации, като понякога агенциите на ОНЕ или само, самото ОНЕ по някакъв начин нали, атакува Европейския съюз. Има е, така разминаване в е, вижданията, в е, подхода. По какъв начин можем да избегнем този вид да има един по-специален формат за страните, които са приоритарни за нас? Е, но това да, това да въжи и за трите институции. Това формула да се намери, че когато дадено институция трябва да реагира за нещо, да свърши работа за дадена страна, която е приоритарна, е, то това да става без да има, да има е, в, да става в съзвучи. Следях този въпрос и трябва да ви уверя, че бяхме на ваша страна тук в парламента. Първият ми основен въпрос е, е в качеството ми на докладчик за финансовият регламент чудесна идея и ви поздравявам за тази много амбициозна програма и ви желая успех с нея. Но притесненията ми, свързани с държавата, което най-много се нуждае от подкрепя, което е в най-трудно положение сама да задоволи. И аз много ви благодаря. Господин Житеховски има думата. Е благодаря. В Чехия ние твърдим, че най-доброто идва накрая. Не знам дали сега трябва да адресирам това лично към мен, но все пак ще се опитам да спазя двете минути. Първо, възлагането на обществени поръчки. Освобождаването от отговорност трябва да обхване цялата проблематика, но не възприемайте това като критика. Понякога има липса на гъвкавост. Е, следи се за всяка запетая в изречението, но е, все пак аз смятам, че нещата могат да се управляват добре на място. Тук искам да посоча, че със сигурност има много неща, които Европейската сметна палата не може да реши. Но ние като депутати не стоим на едно място. Посещаваме различни места и е, виждаме какви са трудностите. Второ, качеството на персонала. Аз бях на една е, изборна мисия и трябва да кажа, че информацията за атентати и рискове я получихме не от хора от СВД и това всъщност е лошо. Ние получихме от американците тази информация. Имаше един атентат непосредствено след като тръгнахме от мястото, където бяхме на проверка и един атентат малко преди това беше усуетен. Жалко е, че това не е направено от нашите служби. Това са хора, на които плащаме и те трябва да се грижат за нас. И последно, три или четири пъти беше споменато това преди мен, трябва да действаме прагматично. След 2004 година се присъединиха много нови държави членки в Европейския съюз. Госпожо Върховен представител, вие ми изпратихте цифрови данни с вашия секретариат. Аз разговарях колко е, чехи, поляци, румънци е, са във вашата служба. Когато провеждате конкурси, е, тогава обикновено се назначават испанци, португалци, е, италианци, не чехи, не румънци, не поляци. Как искате да включите тези държави? Благодаря, това беше моя въпрос. Благодаря ви. И накрая думата ми господин Фланаган. Ами, твърдите, че ако има да вземете това е времето ни футболен матч, вече сме в продълженията и аз ще се опитам да вкарам гола в последния момент. Госпожо Могирини, идвам от Република Ирландия. Ние сме неутрална държава, винаги сме се гордели с този факт. от такава степен се гордеем, че дори и по време на референдума за Лисабонският договор Ирландия гласува против. По някаква причина обаче беше организиран втори референдум, защото Европа не получи отговор, който очакваше. И по програм на кампанията втори референдум бяхме уверени, че ще можем да запазим неутралитета си и че няма причина да се опасяваме от промяна. Така че не бива да се че ние в Ирландия не сме безкрайно във възторг от вашите планове. Е, и вие и други представителите на комисия твърдят, че общата политика за сигурност и отбрана на държавите членки се ползва с повсеместна подкрепа сред гражданите. Мен ме размяха тези твърдения. Видях е, разбивката на данните за Ирландия, зададох въпрос към Европейската комисия, говорите постоянно за прозрачност и отвореност, но не получих отговор. Отговорите ви са неясни, не ми давате подробно подробности за резултатите за Ирландия, ако как е осъществено изобщо е, това проучване, колко човек, с колко човек сте разговаряли в Ирландия, 300 или 3000. Възможно е, че само, възможно е 0% от мъд съграждани да са подкрепили е, тази идея и въпреки това да има широка подкрепа в, в Европейския съюз като цяло. Така че, предвид ангажимента, които сте поели за отвореност и прозрачност, бихте ли ни предоставили тези данни? Не искам да се твърди, че ирландските граждани като цяло подкрепят а, е, с голямо мнозинство повече разходи за отбрана и всъщност повече разходи за въоръжение, което унищожава човешки животни. Може ли ми предоставите тези данни? А, Очевидно, че тези проучвания в момента се вършат само за да подобрят а, а, имиджа на Европейския съюз, това приключвам. На хората са задали въпроса дали смятат, че сигурността е нещо положително. Как очаквате да не ви се отговори положително с, с да? А положителните отговори са само 76% и ви, вашият резултат е трябва повече да правим. Ирландия трябва в по-силна степен да участва в, общата европейската политика за сигурност и отбрана. Следя внимателно дейността ви, опитах разбира се, да вземе участие на годишната среща на Европейската агенция за отбрана. Е, говорите за отвореност и прозрачност, но аз лично не можа да, да, получа, да получа достъп до това съседание, дори напротив, полицията ме изведе. Това ли за вас е отговор, отвореност? Благодаря ви. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Виждате колко сложно нещо може да е обратната връзка на 360 градуса. Мога да ви само, че разполагаме с превод до 11 часа, след това ще продължим на италиански. Аз нямам проблеми. Ще се опитам да покрие италиански, френски, е, английски и малко испански, но ще трябва да ви напуснат, защото им ме очакват а, друго посещение, така ще се опитам да се пише вашият график и да продължим към 11. По отношение на разбивката на данните от проучванията по държави членки, не разполагам с тези данни, не ми е в правомощията, но а, ще се опитам да получа тези данни, ако успея да ги получите, ги споделя с вас и на мен ще бъде интересно да ги видя. Ще се опитам да покрия всеки въпрос по но Сътрудничеството с държавите членки на място мисля, че е много добро. Не знам кой би зададе въпроса вече. Наскоро Е, имаше проучване за сътрудничеството с всичките 28 държави членки на място от генералния секретар, които е, бяха много положителни и аз обещавам от този факт. Нашите делегации се нуждаят от е, много застателни зали, защото основната част от дейността ни да се срещаме не само с партньорите на съответната държава, но и да осъществяваме координация между дипломатическите служби на държавите членки на място. За това за целта трябва да се срещат съдебни посланници редовно, няколко път и често повече от веднъж седмично. Срещаме се на равнище посланници, но се срещаме и на, на равнището на работещите политическата, економическа област и т.н. Работим непрестанно за по-добра координация на място и мога да ви кажа, че по отношение на целите за устойчиво развитие и по въпросите за измененията в климата, всички наши партньори, всички събеседници от ООН на място твърдят следното. Ако Европейския съюз не работи толкова координирано, във всяка една от 140 делегации на Европейския съюз нямаше как да постигнат резултати. Не само в Нью Йорк и Женева, но и на място в съответните всички държави. Някой ме попита защо в Нью Йорк и в Женева имаме толкова големи офиси. Причината е, че координиращата роля на Европейския съюз и в Нью Йорк, и в Женева свързана с дейността на ООН, в някои, някои случаи изисква няколко паралелни координационни срещи на различни работни групи по различни теми, което изисква наличието на няколко съседателни зали. Така че ако искате да